Uh, um, just... Добър ден на всички. Ще председателствам. Моля да си заемете местата. Ще председателствам следобедното и утрешното заседание сутринта, тъй като предвидният председател е заед с други задачи. Можем ли да приемем най-напред дневния ред? протокола. Няма проблеми. На 21 октомври съвет прие преработените насоки за заетостта, като отразява измененията на Европейския парламент. Бих искала на този етеп да приветствам експертите, които доколкото разбирам обаче не са тук, така че няма да ги приветствам с добре дошли и ще направя това по-нататък по време на заседанието. Това заседание ще се излъчва по интернет. Най-напред искам да кажа, че за мен е удоволствие да разменим мнения с Бруно Кокей, председател на Комитета по заетостта по възстановяването в Европа до 2020 година. Разполагаме почти с час. Ще имаме възможност да задаваме и въпроси в края на вашето изложение. Имате думата. Добре, добър ден, ще говоря на френски ще разделя своето представяне на две части, тъй като темите са различни. Ще започна с един преглед на управлението и стратегията на Европа до 2020 година, след което ще поговоря за положението с пазара на заетостта и отражението на кризата върху пазара на труда. И така, най-напред по отношение на управлението на стратегията на Европа до 2020 година, а, съветът по заетостта, социалната политика, здравеопазване и потребителските въпроси проведе своето заседание. Миналата година бяха прияти някои заключения. бе отправено искане от съвета през юли месец Като замисълът бе в новата стратегия да бъде предвидена нова процедура, която да е по-относима, по-приложима. Идеята бе мнението на ЕПСКО да бъде чуто по-ясно, да отправяме по-ясни послания по отношение на политиката в областта на заетостта. Отговорите, които предоставихме на ЕПСКО, се основават най-напред на идеята за европейските семестри, така както бяха предложени от Европейската комисия. С други думи, първия семестър ще приключи с годишен доклад за растежа в началото на годината, към края на януари. Това ще бъде съставено от комисията, ще представи същинските предизвикателства пред економиката е, след това ще има пролетния съвет на Европейския съюз, свързан с е, националните програми за реформа и приемане на е, препоръки през юли месец. Така че графикът е доста наситен. А, Епско най-напред се включи с документ въз основа на доклада на Комисията за ръста, публикуван през януари. Имаше някои основни послания, които бяха отправени, препоръки, които да бъдат прияти в областта на заетостта, като например справянето с бедността, професионалното обучение и всичко това е в рамките на насоките за заетостта. Втория въпрос, по който ще участва ЕВСКО, след е, публикуването на държавите членки на националните им програми за реформа, което ще се случи през април месец предвижда един преглед от страна на ЕПСКО на препоръките и разпратени на държавите членки възоснова на определените от Европейския съвет приоритети и отговорите, които са изпратили държавите членки във връзка с националните програми за реформа. Тези препоръки след това ще бъдат прияти от Европейския съвет през юли месец. След това има един трети момент, в който ще участва ЕФСКО. Това не е част от европейския семестър, според дефиницията на комисията. Това е нещо, което ще бъде проведено в края на годината. Европейският семестър всъщност трябва да е посветен на вземането на оперативни решения, но не предвижда възможностите за правенето на оценки и за придобиване на ясна представа за положението в отделните държави членки, както в економически план, така и по отношение на преструктурирането и на прилагането на мерките за преструктуриране. Замесълът е наобщо казано през втория семестър – да бъде направен един преглед, една оценка, да се диагностицират промените, текущото състояние в държавите членки, а, един много добър поглед с оглед на Лисабонската стратегия и в края на годината съвета ЕПСКО трябва да бъде осведомен от Комитета по заетостта на Европейския съюз за това, как стоят е, нещата, какъв напредък е постигнат по линия на реформите в отделните държави членки. Така че имаме предварителните програми за реформи, които държавите членки са подготвили през ноември месец. Трябва да огледаме какво е съдържанието на тези програми за реформа, да разменим становища с държавите членки това, което ще се случи през 2010, вероятно ще е доста различно от това, което ще се случи през 2011, след като се задействат всички механизми, но има три, три етапа а, докладване на комисията, определене на основните насоки за пролетния, пролетното заседание на съвета, препоръките към държавите членки съобразно приоритетите, които те са си определили, така както е подготвено през юли месец. И на третия етап ръководството на съвета по заетостта, ще направи преглед на постигнатото от държавите членки в края на годината и след това започва новия цикъл, новия европейски семестър. Това е всъщност текущото състояние и онова, което ние предлагаме по отношение на управлението и а, това бе постигнато миналата седмица по време на заседанието на ЕПСКО. Сега минавам към втория въпрос, на който исках да се спра и той е свързан с економическото положение, особено по-конкретно на пазара на труда и политиките, които са били прияти за справени с а, кризата. Заедно с комисията ние разработихме един документ, който документ цели да се впише в дебата по тези теми по време на обеда на съвета по заедостта. Прави се преглед на това, което е предприето в Европейския съюз. Няма да се спирам подробно, но темите са заедостта, как а, тя се, тези мерки се отразяват на договорите, на трудовите договори. Предполагам, че сте наясно с отделните елементи, които отразяват текущото състояние. За да направим оценка на положението, можем да кажем, че има известна стабилизация на пазарите на труда. Безработицата малко или повече е на стабилни равнища. Има някои признаци за съживяване на економиката, но по-скоро става дума за стабилизиране, не толкова за ръст. Така че контекстът все още е доска, доста неравновесен. Много са разнородни условията много по-различно е положението от е, хомогенната хомогенното състояние, което можем да забележим при стабилизация след рецесия. Докладът на Комисията за пазарите на труда е излезе от седмица, струва ми се. Ако разгледаме графиките, които са съставени, те онагледяват е, тези колебания на пазара на всички равнища. Какво означава това? освен, че имаме стабилизация, ако се вгледаме във всяка държава членка по-отделно, ще видим доста големи колебания по отношение на условията, на състоянието. Няма единна рецепта за преодоляване на затрудненията навсякъде. И на трето място – няма голяма яснота по отношение на заетостта и растежа, независимо за коя държава. Говорим, може би, с едно-две изключения. Най-общо казано, бих обобщил нещата така. Нищо не ни е ясно. Сигурно ще можем да намерим някакви обяснения на местно равнище, примерно безработицата в Германия преструктуриране в някои държави членки, но връзката между заетостта и растежа не е чак толкова ясна и трудно можем да дадем единно обяснение, валидно за всички. кои са мерките, които проработеха по време на кризата? Не е лесно да се отговори на този въпрос. Има частично преодоляване на безработицата в някои държави членки – но тези, които приложиха мерките, са удовлетворени от това, защото резултата е положителен. В противен случай можеше да се окаже, че цената ще е твърде висока политиките, които се прилагат, се съсредоточават не само върху съхраняването на работните места, но също така и привличане на безработните към пазара на труда, т.е. целево се насочват към младите хора, хора, които се обучават и които биха могли да заемат а, наличните работни места. Така че целта на тези политики е да бъдат привлечени тези хора към а, пазара на труда. На трето място се обръща внимание на подготовката и обучението. А, разходите за това значително опаднаха. Доста хора са безработни и би било твърде трудно да бъдат е, обучавани хора, които са заети, по-ефтино да се обучават хора, които така или иначе са безработни. Това е свързано и с въпроса за частичната заетост. В някои държави тези мерки са проработили, в други не. Доста е трудно да се съчетаят всички тези мерки да бъдат приложени. Така или иначе обаче има безработни, които са преминали курсове на обучение необходим е цял един пакет от мерки, чрез които да бъдат снижени разходите за труд, да бъдат създадени нови работни места. Това са мерки, които се прилагат във всички държави. Това продължава да бъде така, за да можем да излезем от кризата. Възстановяването от кризата е в центъра на вниманието сега, но вие знаете, че има много ограничения наложени на бюджетите и по тази причина трябва да се приоритизират задачите. А именно, кои политики за заедостта трябва да бъдат съхранени. Белгийското председателство засегна този въпрос по време на обеда на ЕВСКО. Това е отразено и в документа, който сме съставили. същинския въпрос, който бе зададен е кои са приоритетите, които сме съхранили в бюджета, към, на кои политики ще продължим да държим на този етап от възстановяването? Нека обобщя казаното от министрите по време на този обед. Около две трети от министрите казаха, че запазват политиката свързана с младите хора, тъй като безработицата сред младите хора е, се увеличила изключително много, си са необходими програми за подпомагане привличането на младите хора и съхраняването на работните места за тях и осигуряване на по-нататъчно обучение. На второ място държавите членки посочиха, че залагат на ограничаване на вноските за създаване на нови работни места. Това е ясно, ако а, се уповаваме на теорията на Кейнс, а именно това ще осигури приходи за а, бюджета. Това е всъщност една наистина економическа а, мярка. А, а, не толкова социална. И третия вид мерки, които са приоритетни за държавите членки, са свързани с реформите. Реформите на помощите за безработни. През изминалите две години кризата се задълбочи и много държави трябваше да занижат критериите за допустимост, е, за подпомагане на доходите и осигуряване на альтернативни доходи. А също така това е свързано и с удължаване на срокови, сроковете за получаване на помощи за безработица. По време на възстановяването се прилагат някои извънредни мерки, някои бяха премахнати, но в същото време бяха въведени нови правила за системата за помощи, за да се гарантира, че средствата се насочват целево, където са най-необходими. Така, нека сега повторя. Младите хора, а, снижаване, съкръщаване на разходите за създаване на работни места и осигуряване на помощи за безработица. Това са трите приоритета. Няколко неща станаха съвършено ясно на, таз, на това заседание. Там, където бъдат прилагани мерки, обикновено се е, търси сътрудничеството на местните органи за самоуправление защото се смята, че бремето трябва да бъде споделено. И на второ място много от министрите споменаха, че бюджетите се прехвърлят на местните органи за самоуправление, които отговарят за при изпълнението на бюджетите, защото тази отговорност им е прехвърлена. Това не означава, че държавата се оттегля от изпълнението на тези бюджети. Не съм запознат с всички тези мерки в най-големи подробности, но що се отнася до политиката за заетостта, замисълът е, проектите да се прилагат на местно равнище, да се отчете многообразието в националните а, рамки. И това бе засегнато и от много от държавите членки, от представителите им. В документа, който използвахме за основа на обсъждането с комисията, очертава три възможни начини за постигане на напредък, що се отнася до економическото възстановяване на този етап. Бе споменато колко е важно да се помисли за плавно отегляне от частичните мерки за заетост. Може би тук не става дума въобще за отмяна на всички тези мерки, но ограничаване на бюджетните средства за тях, тъй като има и отрицателен ефект от тези мерки. Вторите приоритети са свързани с укрепването на целеви политики за заетостта, а именно те са свързани с това, което бе залегнало в насоките за заедостта и новата стратегия. И на трето място е необходимо да бъдат положени усилия за преглед на някои от мерките за осигуряване за безработица. Има голямо разнообразие в държавите членки в това отношение. Тези мерки могат да бъдат много по-ефективни и да се осигури по-добра защита на хората, като в същото време средствата се освояват по-ефективно. Сега ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Първият оратор е господин Саркис. Muchas gracias, señor secretario de Estado. En primer lugar, tengo que agradecerle la información. Благодаря. В началото искам да кажа следното. Белгийското председателство предостави много подробности, което е много удовлетворително, особено като се има предвид, че атмосферата, до която достига до нас от към съвета, е че Европейския парламент и неговата роля систематично се пренебрегват и това се забелязва особено в сферата на управлението. Това не е нещо, което е станало по небрежност или случайно, а нещо систематично. Така че много се радваме, че ни включвате в този изключително, изключително важен проблем за Европа. Единственият проблем е, че не зная дали проблемът за управлението не се дебатира на места, където парламентът изобщо не присъства. И не само парламента. Съветът и неговите формати, които се занимават с а, тази тематика и форматите, които се занимават с кризата в сферата на заетостта, а, не зная къде, къде, какво точно правят, защото имаме групата на господин Ван Ромпой, те говорят за управление и като че ли не включват никой друг в а, своята работа. Така че това подозрение може би всъщност се основава на реални факти. Управлението в Европа не се занимава само с економиката, т.е. не говорим само за економическо управление. Става дума за пактът за стабилност, за бюджетната консолидация. По отношение на ръстът и заетостта няма съгласие, но най-общо може да се каже, че всички подкрепят идеята, че ако разглеждаме единствено и само бюджетната консолидация и ако затваряме програми, които биха довели до повече заетост, това ще окаже изключително отрицателно въздействие. Европейското управление се фокусира най-вече върху бюджетната консолидация и бързото излизане от кризата. Това се случва навсякъде, независимо от тези, дали имате 6% ръст, извинете, дефицит, трябва да паднете на 3, или пък е, друга цифра, доста по-висока и тогава спадът да е още по-голям. Така че трябва да бъдем прагматични и трябва да видим дали не можем да имаме подход, който да отговаря на съответната ситуация в конкретната страна. Общото европейско управление, за което трябва да се вземе решение, не трябва да бъде една усмирителна ризница, която да ни притиска. Няма да реши проблемите ни, ако бъде такава. Така че аз имам известни тревоги. Съветът Епско най-вече. Питам се, преди да излезе със своята доста ограничена визия работната група на Ван Ромбой, не може ли някакси да съберете а, основните елементи а, заедно, защото вие сте тези, които са най-добре запознати. Може ли да обедините вашия глас с нашия, за да кажете, че Европа по този начин няма как да излезе от кризата? Искам да повдигна още един въпрос и ще почерпя отличен опит нещо. Нещо, което се случи края на седмицата, миналата в Епско. Проблемът за заедостта толкова ни притеснява тук в парламента, е, че като че ли забравяме за други важни задачи пред Европейския парламент, като например безопасните и здравословни условия на труд. Тоест, опитваме се да намерим решения за конкретната ситуация, а в същото време е, трябва да се каже, че постепенно е, намалява качеството на условията на труд и ценностите, които поддържаме, не се защитават навсякъде, защото са важни качествените работни места, не толкова техният брой като че ли не обръщаме достатъчно внимание, е, защото се занимаваме с економическата драма. Съветът по заедостта би трябвало заедно с нас е, да включи в дневния ред качеството на работните места, защото това притеснява милиони европейци. Работните места са лошо качествени и хората трябва ежедневно да отиват на такива работни места. Благодаря. Благодаря, казва и председателката. Следващия оратор. Благодаря. Споменахте, господин Коке, че се намираме в период на стабилизация, но все още няма възстановяване към предишните нива. Мисля, че тук има различни становища и е важно наистина първо да говорим за стабилизирането. Не трябва да изпадаме в някаква еуфория. И хората го знаят. Те остават с впечатление, че като се имат предвид положителните данни, с които излиза економиката, като например е, немския експорт, е, те въобще не знаят какво означава това, защото това не оказва никакво въздействие върху ежедневието им. Така че трябва да кажем на гражданите, че нещата няма да се променят от днес за утре и да им покажем една визия в дългосрочен план. Трябва е, да постигнем успех единствено и само ако хората участват и те трябва да знаят, че ще участват. можем да се фокусираме върху дългосрочни, трайни решения. Трябва да кажем и на държавите членки, че имаме нужда от повече реформи. Говори се постоянно, че парите трябва да се харчат целесъобразно, трябва да има консолидация наистина разумно трябва да разходваме средствата, а не да казваме, ето сега нещата се поуправиха, за това хайде да финансираме и да инвестираме. Голяма част от правителствата не споделят това становище, защото те казват, че се натиска спирачката прекалено рязко. В Германия се говори много по темата за предоставяне на много средства и предприятията ще получат финансиране, така че по време на кризата да не губят хората работните си места, а да ги запазят. И разходваме пари на дънакоплаци, за да може хората да не губят работните си места. Когато се постабилизира обстановката, има растеж, така ще можем да кажем на хората, все още работите, няма толкова висока безработица. И за мен това беше много важно като ход. Какво мислите за такива мерки в отделните държави членки? Мисля, че имаме нужда от работна ръка с висок ценз. И тези хора не може да си ги внасяме отвън, от чужбина, както си мислят големите фирми. Не, трябва да мислим за хора тук и сега, които могат да намерят работа. Има хора в Европа с висока квалификация и трябва те да бъдат включени в общото развитие и пазара на труда. Това е много важен подход. Още нещо, пакта за стабилност. Не можем да твърдим, че има едно решение, което да отговаря на изискванията на всички. Знам го това много добре. Трябва обаче съвсем ясно да заявим на държавите членки, че трябва да си свършат работата. И то не само защото три или четири държави членки искат нещо автоматично, а да се включат гражданите, така че стратегията да бъде устойчива, да бъде изработена заедно. Имаме нужда от един по-гъвкав пакт за стабилност, а не да се окаже накрая, че сме с един документ, е, който чисти просто сме приели заедно. И това е част от една устойчива стратегия. Смятате ли, че може да съберете мнозинство за тази идея или ще трябва а, е, при всяко заседание на съвета на министрите да идват някакви изключително изненадващи решения, хората постоянно да влизат в различни видове надавания и пазарлъци. Благодаря, казва председател, следващия урад. Yes, um, thank you for your information. Благодаря за информацията. Имам въпрос, свързан новите задачи пред ЕПСКО, които да помогнат към на, извинете, европейския семестър и заедостта. Много важен процес, според мен. Имам обаче един въпрос. Какво е вашето становище по отношение на новото економическо управление, така както го предлага Европейската комисия в документа в края на септември? Там, според мен, изобщо не се споменава заетостта като фактор при проверката на економическото развитие на всяка една страна. Чисто и просто ставаше дума за една система за санкции, които да се задействат автоматично. Както не се споменава реформата на пакта за стабилност от 2005 година, когато за първи път се говореше е, за задължителния характер на тази реформа, когато променяме економическите си политики. Какво мислите за този документ от страна на Европейската комисия за економическото управление? И изключително съжалявам за това. От друга страна е, е много интересно всичко това, което се случва в ЕПСКО. Те се присъединяват към европейския семестър и начина по който тези а, два елемента текат един с друг, а, как ги виждате вие? Благодаря, казва председател. председателката. Следващия оратор. Ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie ähm, gesagt haben. Много ми бе интересно да ви слушам. Особено, когато разгледах заключенията. Част от решенията на парламента са взети предвид в документа и искам да ви поздравя. За това Белгийското председателство наистина работи много добре с Европейския парламент. А това не се случва задължително и винаги с другите председателства. Независимо от а, така наречените зелени работни места, това не бе включено, а при вас а, този текст фигурира, така че благодаря ви. Освен това, говорихте за контрола на пазарите в Европа. Нещата звучат добре, но аз се чудя, ще може ли това да стане на практика. Защото ако няма ентусиазъм от държавите членки при приемането на тези идеи, то тогава тези процеси ще си текат чисто формално, ще звучат чудесно теоретично, е, но нищо няма да се промени на практика. Трябва някаква искра за тези политики, особено когато говорим за така наречените зелени работни места или новите умения за нови работни места. Е, това също се споменава след, сред основните ви заключения. Смятате ли, че като включите инициативата на парламента, бихте могли да задействате някаква искра у държавите членки, за да поемат те тези идеи? Благодаря, казва председателката. Следващия оратор. Част от въпросите, които исках да задам, вече са зададени. Аз съм докладчик Сянка от социалистите и демократите. Искам да подчертая, че изключително се радвам, че част от предложенията, които бяха направени от нашата комисия, свързани с указанията за заетост, са довели до резултати. Между другото, в миналото не се случваше винаги така. Мисля, че това е добра поличба за по-добро сътрудничество от това, на което сме свидетели последните години. Надявам се това да доведе до положително развитие в бъдеще. Има някои допълнителни моменти, които нашата комисия смяташе за изключително важни и искам да ви помоля да се съсредоточите върху тези въпроси, които за парламента са важни, да подкрепяте развитието на тези въпроси. Например, има определени хора, определени групи хора, които имат определени потребности при интеграцията на пазара на труда, така че там трябва да се работи. Имаме нужда от вашата подкрепа. Бихте ли ни казали нещо по този въпрос? Какво смятате да направите за тях? И отново ви благодаря за всички усилия до момента. Благодаря, казва председателката, господин Балдасари. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че нещата се развиват така, както ги описа господин Коке. По отношение на изявленията, свързани с постигането на стабилност, Тоест, излизаме от кризата и вече може да се говори за някаква стабилност. Та, мисля, че това не отговаря много на определени цифри, с които разполагаме. Държави членки, например, са се върнали към предишните нива на износ, например 95% поне от предишните, но всичко, което загубихме по време на кризата, не е било компенсирано. И работните места сред всички останали неща, които все още не са компенсирани. Така че онези работни места, които бяха загубени, ги няма. Те не са е, възникнали отново. Отрицателното въздействие на кризата всъщност е, е и в това, че има проблеми, които все още не са решени. Целият производствен сектор в Европа. Той е изправен пред огромна конкуренция от развиващите се страни, което от своя страна води до изместването на производствени мощности в чужбина, свързани с традиционни продукти, които произвеждахме. Един пример един производител на чай от Обединеното кралство, който вече няма да произвежда в същото това кралство. Проблемът, който възниква, и част от колегите го споменаха, е свързан с това дали изобщо можем ние да запазим промишления си сектор или чисто и просто ще получаваме произведени части в чужбина, из цял свят и тук ще ги събираме на едно искаме да се борим с бедността, да създаваме работни места. Пишем всичко това в документи, а нямаме инструменти, с които го постигнем. Стратегията Европа през 2020 година говори за новите разширяващи се сектори, но дори тази стратегия е доста неясна, що се отнася до капацитета за създаване отново на онези работни места, които сме загубили. Или пък новите работни места, необходими за новите поколения, които идват. пакта за стабилност сега налага още повече е, затягане на коланите, така че как точно ще се постигне баланс между всичко това? Каква е надеждата за бъдеще? Е, правителствата в момента съкръщават финансирането за култура, за образование. Трябва да се създават фирми, които да нарастват, но същия този е, пакт за стабилност ограничава използването на структурните фондове. Сега вече те могат да се използват за региони единствено и само по цел едно, с цел сближаване. Казваме, че нещата ще са трудни, но дали изобщо ще бъде възможно да даваме данъчни облегчения за фирми в онези сектори, където имаше най-големи съкръщения на хора и където ще е най-трудно да се върнат предишните нива на численост на предприятията. Та, може би има някои признаци за пролет, обаче те са много незначителни и не е ясно какво се случва. Говори се за економически суверенитет, но не е ясно какви са точно целите, какъв е нашия избор, който не само да ни изведе от кризата, но и да ни даде възможност да наваксаме всичко това, което сме загубили а, по пътя по време на кризата. Така че ако не внимаваме, Чисто и просто всички ще са безработни и ще плащаме на всички е, помощи за безработица. Благодаря, казва председателката. Госпожа Дели. Благодаря. Вие заявихте, че е крайно време да се излезе от тази криза. Звучите оптимистично, това е чудесно, но не мисля, че това, което казвате, отразява действителността. Споменахте и нуждите от обучение. Имайки предвид първите предизвикателства, които сме изправени, а те са тези свързани с измененията на климата и имайки предвид казаното от колегата по-рано за зелените работни места, първият ми въпрос би бил какви съпъстващи мерки сте предвидили за промените в тази сфера? Пак казвам, говорихте за обучение, но искам да разбера какъв е инструментариума, който ще дадете на дружествата, за да обучават хората за новите работни места. Работниците би трябвало да имат е, социални осигуровки, да имат ясни кариери е, и то сигурни такива. Следващият ми въпрос е свързан с това, което в момента се случва в Германия – всъщност се говори за споделяне на работни места. Тоест, работи се по-малко, а не се съкръщават хора. Тоест, хората работят по-малко и повече хора работят по този начин. Може би, работейки по-малко, те ще работят по-добре. Та, мейки всичко това предвид, виждаме две сфери. Една, в която работодателите са първите жертви, а от друга страна имаме ръководители, които продължават да получават големи премии. Кога ще има социална демокрация в нашите дружества? Това е идея, която е обсъждана на министерската среща или не. Нека сега поговоря за младеща. Младите очакват много от Европа. В ежедневието хората като че ли са по-склонни да дават по-рисковите работни места на младите. Но аз искам да ви попитам какво ще дадете на младите хора, за да ги подпомогнете да се изправят пред една такава ситуация, тъй като те самите все още също не знаят какво е това решение. Е, това, което чуваме, казва председателката в тази дискусия, са едни въпроси, свързани е, с е, това как нашата комисия и вашата работа да бъдат съчетани и какво ще стане след тези указания, които споменахте, или работата, която ви предстои. Как може всичко това да се използва също от Комисията по заедостта? Как можем да работим заедно, и вие да включите част от становищата, които изразява парламента и то доста повече, отколкото в момента. Радвам се по част от въпросите, които бяха повдигнати. Господин Шродер а, спомена един от тях. А, вие сте включили нашите идеи, но често нашата комисия работи много усилено и след това се оказва, че нашата работа като че ли не служи като почва за вашата работа. Имате 15 на минути да отговорите. Merci, madame la présidente. Euh, d'abord pour euh, répondre. Благодаря, госпожо председател. На първо място ще отговоря на вашия въпрос. Винаги се радвам да приема поканата да се изказвам пред тази комисия. Това е един по-неформален начин за размяна на мнения. Три неща мога да кажа във връзка с управлението, така както бяха отрезени в протоколите от заседанието миналата седмица на ЕФСКО края на миналата година бяха направени обобщения на резултатите и тогава се внасят предложенията. Това се отнася за парламента, социалните партньори, но други фактори също могат да се включат, защото след като бъдат информирани всички, тогава могат да започнат и обсъжданията. Аз лично смятам, че след като бъдат включени различни теми, трябва да се съсредоточим върху най-важното. Колкото по-конкретни са предложения, толкова по-лесно е да бъдат те отразени. Тук говоря за комитета по заедостта на Европейския съюз. Не мога да говоря от името на ЕПСКО, на съвета по заедостта и социалната политика. Бяха споменати различните теми, които предизвикват загриженост. Няма да е трудно да бъдат обхванати всичките, въпреки че е разбираемо да не мога да поема някакви конкретни ангажименти. Е, ще се опитам в рамките на предвиденото време да засегна въпросите. Най-напред нека се спра на ограничените бюджети и бюджетната дисциплина. От гледна точка на комитета по заетостта, за това всъщност иде реч, има определени права, които трябва да защитаваме, да осигуряваме заетост. Няма никакво съмнение, както един от преждеговорищите каза. Трябва да сме сигурни, за времевите хоризонти, доколко са устойчиви мерките. Няма свободни средства в държавите членки. Ресурсите са ограничени и проблема е как да приоритизираме въпросите в дневния ред, как да гарантираме най-голяма рентабилност. Искаме да създаваме работни места и да осигуряваме защита на хората, да ги подпомагаме в търсенето на работа, а защита означава не само да им осигуряваме доход в краткосрочен план, а да им осигурим дългосрочно заетост. И доста от държавите членки са изправени пред една мащабна заплаха. Защото ако не предприемем необходимите мерки, системата за социално осигуряване може да рухне. Въобще цялото ни съществуване да бъде поставено под въпрос. Не можем да избягаме от този проблем. Имаме е, проблеми в социалната сфера. Не можем да се изолираме от това и за да осигурим пък устойчивост на социалните мерки, трябва да имаме растеж. И проблемът, както казаха някои от вас, се състои в това, че растежът е слаб и прогнозите не сочат някаква значима промяна. В това бъдещето не е светло, що се отнася до създаването на работни места. Финансирането на социалната политика, социалните грижи ще трябва да бъде увеличено, което пък означава, че ще трябва да направим промени. Тези промени ще засегнат онези сфери на обществения живот, където се създават работни места. Ако имаме увеличаване на работните места, това няма да спре увеличаването на бедността, защото този вид динамика може да причини повече щети, отколкото да донесе ползи. Така че трябва да осигурим растеж, и на трето място, и това е една от е, отрицателните оценки, трябва да интегрираме економическата политика. Имаме макроекономически мерки и една от целите на нашата сегашна стратегия е да интегрираме макро и микроекономиката. Сега, ако ми позволите, ще премина към въпросите за ЕВСКО. И както се вписва в структурата на управление, така както беше предложено от комисията през септември месец. И как ще бъдат определени приоритетите за заетостта и социалните въпроси на фона на новата стратегия. Европейският съвет ще се срещне през тази седмица. Това, което аз мога да кажа е, че ЕПСКО, съвета по заедостта и социалната политика, застъпва няколко разнородни елемента. Ако прочетем внимателно договора, ще видим, че там се предвижда роля за ЕВСКО, която е конкретна. И в крайна сметка, ние бихме искали да изслушаме съвета по повече мащабни въпроси, по въпросите за економическото управление – Ако ще осигуряваме по-голям растеж, трябва да се погрежим и за заетостта, а пък ЕПСКО ще трябва да осигури именно тези елементи. Тези въпроси стоят на дневен ред и трябва в ЕПСКО да работят по детайлите. Трябва да имат съответните механизми, за да свършат своята работа. И според мен съветът ЕПСКО има собствена позиция. И сега е необходимо да откликнем на това. На лице е адекватна структура всеки трябва да се заеме с задачите си и сме стигнали до един решаващ момент преди да бъдат взети тежките решения през април и юли и преди да уточнят своите позиции и държавите членки. Имаше и доста други въпроси, които бяха по-конкретни за създаване на работни места – зелени работни места. Това бе подето от Белгийското председателство, бе сформирана работна група в Комитета по заетостта. Тази група скоро, следващия месец, трябва да изготви доклад в подготовка на заключенията на съвета ЕПСКО през декември. Всъщност това е нещо, по което се работи и ще стане ясно през декември. Допълнение към това трябва да прегледаме доклада, от който ще проистекат определени правила за подготовка и обичение, но няма да можем да осигурим зелени работни места в изолация. Е, зелени работни места означава предлагане и на съответната продукция и на влизане в различни сектори. Може би тук няма да разчитаме на микрофинансиране, а по-скоро на разработване на съответната а, политика, научно-развойна дейност. Работим по всички тези въпроси и ще съвсем скоро ще внесем предложения. Une priorité au social, à la sécurisation des, euh, des individus sur le marché. Сега по отношение на социалната политика и гарантираме не на сигурни работни места, а сигурно обучение. Ние го подкрепяме, подкрепяме разбира се. Аз казах и преди нещо относно мерките за борба с кризата, антикризисните мерки. Споменахме краткосрочната разпоредби за работното време, за социалните осигуровки, всичко това цели да направи по-стабилно положението на хората. Да, говорим за работни места, но тук влизат въпросите и на качеството на заетостта, да бъдат по-привлекателни тези работни места. Това е част от е, програмата на Бългийското председателство. ЕПСКО разгледа тези въпроси и всички ще се съгласим, че искаме да имаме добре платени, екологично съобразени работни места, но как да стане това? Всичко това беше възможно по време на ръста. Сега тук говорим за това, че този въпрос се поставя на всички срещи, заседания – Говорим и за нестабилната, несигурната работа, краткосрочните договори. И този въпрос подлежи винаги на разглеждане. Мисля, че отговорих на целия, цялата гама въпроси. Благодаря ви, че ме поканихте и ми дадахте тази възможност да говоря на тази тема. Благодаря, беше много полезно вашето изказване и ви благодаря, че приехте да дойдете. Мислех, че следващия доклад, че го няма, но всъщност е тук. Прилагане на директивата за услугите Жан-Люк Бенамия. А моля, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. А, ще изчакам, казва оратора, да се, да излязат хара, които няма да присъстват по-нататък. Uh, А, да. Просто исках да ви дам време да се сбогувате с предишния оратор. Редица изменения бяха внесени, огромен брой. Виждам доста големи възможности за постигане на компромиса и много бързичко ще премина през това. Ще ви давам номерата на измененията, за да те са в списъка. De mon point de vue, entre l'amendement 2 да, съображение към преамбюла А. След това имаме 2, 4, 5. Да си сложи очилата, казва оратора. Euh, Става дума за прилични, добри, социално ориентирани работи, истински работни места. Едно А. Мисля, че има възможност за компромис между изменения 8, 9 Значи 8 и 9, повтаря оратора. Тук се конкретизира, че работни места в сферата на услугите, за тях става, представляват 70% от всички работни места и от е, БВП-то на Европейската общност. Мисля, че друг компромис може да се постигне между 16, 17 и 18, тези три изменения. Алинея трета. Доста дълго, но пак 26 и 27 между тях може да се постигне компромис. Четвърта. Мисля, че е възможен компромис между изменения 1

6 възможни компромиси, доколкото го виждам. 50, 51, 52, 53, 54. И така. Под по трудните въпроси и едва ли някой ще се изненада. Знаете за кои става дума. Те се отнася до глобалната визия а, за директивата за услугите, по директивата за услугите. А, смята се, че вече е окончателно, но има и други страни на дискусията искания от някои групи е, парламентаристи за една рамкова директива по услугите от общ интерес. От общ интерес. Отворен съм за дискусия. Направих предложение за компромисни изменения. Имате няколко дни, за да се финализирате по един положителен начин. Благодаря. Благодаря много. Казаха ми току-що, че изменение 20 представлява някои проблеми за приемането. лицето, което е вна... ни уведоми за това, така че обърнете внимание на него. 20. Недопустимост. Господин Кристенсен, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Мисля, че компромисните предложения тук са много разумни и можем да се съгласим в най-общ вид с тази вида на директивата. Обаче има и едно известно объркване, тъй като получихме и списък за гласуването, който прилича всъщност на компромисно предложение. Искам да препоръчам да, предла... да ни предложи там този списък, където нещата са по-ясно списани. Иначе е трудно да се оправиш и да се изкажем за това как смятаме за различните компромиси. По отношение на съображение от преамбюла 13 няма проблем. По, али, по параграф А Точно тук в, това, в този компромис виждам отражение на тези идея за добра, прилична работа, но не е достатъчно ясно. Нека да влезе думата decent на английски или прилични, добри работни места. Наред с другите две прилагателни, тогава ще стане напълно ясно. След това параграф трети. Веднага ще ви кажа, че не го приемаме, не приемаме това изменение към параграф трети и ще препоръча на докладчика, след като а, получи всички предложения за 2 и да види дали няма да е възможно да се слеят тези два параграфа в един. Директивата за услугите е нещо, наистина един интелигентен документ, но това е една от областите, в които се сблъскваме с значителни трудности в различните държави. Особено, що се отнася до а, тези, които предлагат услугите. И може би е добре да включим повече идеи в параграф 3 при едно компромисно предложение, като част от него. Сега параграф 4. Там имаме общо мнение, обща договореност. В а, моето проекто предложение не бих бил толкова ентусиаз, голям ентусиаст за това, но мисля, че ще приемем да имаме директива по въпроса. А именно това се казва в този параграф. Параграф 5. Няма проблеми тук. 6. Пак няма проблем. Приемаме го. Приемаме а, предложеният компромис от господин Бенамиес. Пак казвам, ще съм доволен, ако ни дадете списъка с гласуването, за да знаем какво точно има предвид докладчика. Благодаря. Благодаря от името, от мое име и на колегите ми. Струва ми се, че се радваме на общо е, съгласие по основните въпроси, но ще кажа две неща. Първо искам да препотвърдя това, което току-що бе казано. Имаме нужда и ще се радваме много, ако е възможно в рамките на компромиса да се вгради връзката между директивата по услугите и начина по който се работи а, при по сключени договори за предоставяне на услуги. Това е една от нещата, един от приоритетите и мисля, че можем да по-добра редакция, по-силни думи да включим. После социални услуги от общ интерес. Много важна област, на която трябва да обърнем внимание. Трябва да защитим този вид услуги, които са от общ интерес за обществото, имат социална насоченост. Тези а, вид услуги да не бъдат, да не попадат под разпоредбите на законите за конкуренцията. Това е да бъде част и от компромисите, които ще договорим тук. На следващо място няколко бележки. Както аз виждам нещата, много изменения отиват по-скоро в областта на социалната политика, не толкова на заетостта. Аз не говоря за вашия проект или за компромисите, но някои изменения, които предложиха тук парламентаристи, по-важно е да насърчим хората да мислят така с нагласата на членовете на Комисията по заетостта. И последно, мисля, че го знаете, но процеса в Имко беше в вътрешен пазар и защита на потребителите в този комитет беше позабавен, не по някакви лични причини. И ще продължи това забавене за и затова ние малко като ли го изпреварваме, избързваме. От друга страна ви благодаря за компромиса и мисля, че ще постигнем добра договореност. Благодаря ви. Благодаря, че бяхте така отворени към всички предложения. господин Балдазар. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Отбелязала съм си някои неща и най-вече е, добрата воля да се намери компромис по различни важни въпроси, е, свързани с директивата. Това е много насърчаващо за всички нас и обещава да намерим обща почва. От името на ЕМП ще кажа, че някои от нашите становища са такива, че ние държим да се придържиме към тях. Например, от 11 до 14 изменение към параграф 1. Не сме съгласни с такъв един подход. Но параграф 3, там са 25 до 29 изменения изброените критерии също са за нас не, не са подходящи. И нашата позиция си е традиционна. Постоянно казваме, че нямаме нужда, не виждаме нужда от една директива, която да добавя това понятие социални услуги от общ интерес. Според нас тук трябва да се приложи принципа на субсидиарност и държавите членки да си знаят точно как да действат, да преценяват как да действат. Но казвайки това, ще се опитаме да се настроим за компромис и и наистина ще обърнем по-задълбочено внимание на всички точки. Давам думата отново на докладчика Жан Люк. Благодаря. Господин Кристенсен, ние не сме свършили още работата. Нямаме окончателен ние а, гласуване и няма защо да бързаме. Имаме достатъчно време да доизпипаме нещата. Примерно за сливането на 2 и 3. Аз не съм чак толкова с твърда позиция, но защо не? а, и препратката към прилични, добри работни места. Decent jobs, това е. Разбира се, може да отиде и на друго място и това не е проблем. Винаги е полезно да си по-конкретен. И така, Компромисът още не е финализиран. Имаме достатъчно работа, време да поработим. Госпожа Туронен, на вашите въпроси, съгласен съм, че да се свързва да се поясни да се въведат повече пояснения, да се дадат спецификации на това какво означава услуги от общ интерес. Има някои елементи на това в предварителните предложения за компромисните изменения, така че от вас зависи как ще продължим да работим нататък. Господин Балдазар, вие сте тук от много години, Помните времето, когато имаше такива дискусии за първи път по въпра... в рамковата директива за тези услуги от общ интерес. Аз бих с удоволствие поработил с вашата група да видим на къде да вървим. Разбира се, че тук е, става въпрос, е, е по-добре да има субсидиарно, защото различните държави имат различна култура, традиции и така, е, и в областта на обществените услуги. Това държавите членки може би най-добре ще го кажат, така че можем и съвсем нов текст да предложим. Аз съм готов, отворен съм за дискусия. По различните изменения просто ще повторя, че независимо от групите, има възможност за един лесен компромис, така че текстът да бъде ясен и е, подробно разписан. Благодаря. Срокът за измененията е 23 септември. 25 и 6 октомври и после 8-9 ноември а ЕМКО на 3 ноември в пленарната през декември. Такав, такъв е графика. Ако нямате възражения, нека да преминем на следващата точка, без да правим почивка, защото вече ни дадаха изследването. Ако има някой, който знае за хора, които биха желали да влезат и да слушат, е, тогава кажете, за да направя почивка да ги изчакаме, но аз по-скоро приемам за даденост, че всички ще предпочете да свършим по-рано, вместо да правим сега почивка. Не виждам някой да е против това, окей. Uh, okay. Uh, и така искам да приветствам колегите, които ще представят мобилност и интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Онези, които ще представят изследването са Майкъл Кензия и Барбара Вандер Веге. Депутатите са получили това изследване. Давам думата на я. Dear Chairwoman, dear members of the European Parliament, Почитаем, госпожо председател, почитаеми евродепутати, благодаря ви за тази възможност да представим нашето изследване, свържено с мобилността и интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда. Първо искам някои по-общи бележки да направя. Съветът на Европа говори за защитата на правата на хората с увреждания в ревизираната Европейска социална харта от 1996 година. И така, лицата с увреждания вече не се разглеждат като жертви или пациенти, а като хора с равни права и пълноправна роля в обществото. Лесебонската стратегия, програмите за социални действия, както и настоящата стратегия Европа през 2020 година, поставиха фокуса върху социалната политика и изкореняването на бедността. Последните години все повече се поставя в центъра укрепването на включването на пазарна на труда с хора, на хора с увреждания по страна на държавите членки. Нашето изследване показва, че заетостта сред тези хора е 20% по-ниска от тази на лицата без увреждания. Средният образователен ценз на лицата с увреждания също е по-нисък от нивото на хората без увреждания. Основните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки по отношение на хората с увреждания са ниската заетост, високата зависимост от социални плащания, все повече публични разходи за тях и голям риск за изпадане под прага на бедността. Лошото здраве е свързано с изход от пазара на труда, говоря най-вече за менталното или психичното здраве, Говоря за средно сериозни проблеми, като депресия. Една трета от всички нови искания за плащания на помощи са свързани с влошено психично здраве. Все по-големия брой млади хора под 35 годишна възраст, които получават помощи, е факт в много държави членки. Това е изключително притеснителна тенденция. Обикновено човекът, който получава такива плащания, е бил възрастен мъж, който е бил на ниско платена работа, използва такива помощи като ранна схема за пенсиониране. Тази тенденция обаче ще се променя. Все повече млади хора получават такива помощи при увреждане. Това е много опасно, защото такъв тип помощи в държавите членки се смятат все още за пенсионни схеми, които продължават по време на целия живот. Тоест, един млад човек, който започва да получава такива помощи или влиза в такава схема, най-вероятно ще изпадне от пазара на труда за целия си активен живот. Трябва да кажа още нещо. В повечето случаи възможността за работа, за упражняване на труд, всъщност е повлияна само частично от увреждането. Преминавам към шести слайд, който ни показва че хората с увреждания много често все повече са в риск на бедност, социална изолация, особено когато не работят. На следващия слайд се вижда новия новите получатели на такава помощ поради влошено психично здраве. Още нещо. Мобилността на хора с увреждания. Мобилността играе особено важна роля, за да може европейската работна ръка да бъде по-адаптируема, особено в среда, в която пазара на труда бързо се променя. Традиционните пречки, които бяха от административен характер, от правен характер, стават все по-непреодолими за хората с увреждания. Нашето проучване всъщност показва, че определенията за хора с увреждания в Европейския съюз варират от държава в държава. Това повдига различни въпроси, особено когато говорим за свободното придвижване на лица. Хората с увреждания не са обект на една и също определение и критерии за лице с увреждания в целия Европейски съюз. И сега ще дам думата на колегата, която ще опише мерките, които се използват за повишаване на заедостта сред тези хора. Good afternoon. Um, in general, благодаря. Съществуват два типа мерки за справяне с проблемите, при които са изправени тези хора. Тоест имаме пасивни мерки, получаване на парични помощи и активни мерки или а, активни политики за пазара на труда. Последните могат да бъдат подразделени на три категории мерки за хора с увреждания. Първо, различни видове указания, съвети, психологическа, извинете, психологическа помощ за такива хора, след това обучение и образование, като професионална оценка, специализирано професионално обучение и образование и след това намиране на определено място за работа, като най-вече става дума за работни места, които се предоставят на такива хора в Белгия, Испания и Италия. Два вида мерки за заетост могат да бъдат отбелязани също. Има от една страна специфични мерки или конкретни мерки, които са насочени точно към хората с увреждания, като например предоставяне на квоти. И голямата част от държавите членки Европейския съюз упражняват някакъв вид квоти. Дания и Финландия са само тези, където такива мерки не се прилагат. На третата таблица можете да видите такъв пример за квоти. В някои държави това е съчетано също така с санкции, а в други не. Друг вид мерки за заетост са по-общи, като например политики за избягване на дискриминацията, както и мерки за достъпност като например предоставяне на достъп до работното място, т.е. физически мерки, които се предприемат в архитектурата, също така гъвкави условия за труд, както и достъп до информация. И третия вид обща мярка е гъвкавата сигурност. Това е изключително важна мярка, тъй като е необходимо да има баланс между активните и пасивните мерки на пазара на труда и между гъвкавост и сигурност. Тези активни политики на пазара на труда и законодателни мерки няма как да работят, ако няма и социална реформа. Нека погледнем реформата в Дания. Схемата там бе реформирана през 2003 година и Фокусът вече не е върху това, какво не може да прави определено лице, а какво може. Тоест, култура да не се съсредоточава върху увреждането, а върху способностите на определеното лице. Що се отнася до въздействието на мерките, които се използват, трябва да кажа, че много трудно можем да го оценим, тъй като нямаме достатъчно информация по тези мерки. Знаем, че има няколко бариери пред доброто прилагане на мерките, като например ограничение на ресурсите, липса на информация, економическия спад, както и пречки пред определени групи, като например възрастни хора с увреждания. Още една бариера са всъщност различните предразсъдъци на работодателите към такива хора. По отношение на системата от квотите. Отново нашата оценка не може да бъде окончателна и много трудно може да се прецени как стоят нещата. Този инструмент не е добре документиран, така че ни е трудно да кажем нещо по въпроса. Трябва обаче да отбележим, че посредством квотите работите, работата става по-достъпна, но от нея се възползват а, хора, които така или иначе вече са на пазара на труда. Едно добро съчетаване на мерките обикновено би било най-доброто решение, като например комбинация от закони за борба с дискриминацията, както изисквания работодателите да дадат достъп до работното място и е изобщо една приемлива работна среда. Гъвкавата сигурност също е много важна и може би ще бъде много добър инструмент за включване на тези хора на пазара на труда. Сега колегата ми ще продължи с някои препоръки. Благодаря. Формулирахме 7 препоръки към политиките. Това е третата и последна част на нашето представяне. Първо, по отношение на интеграцията и мобилността на хората с увреждане пазара на труда, трябва да кажа, че прилагането на един европейски закон за борба с дискриминацията срещу тези хора е една положителна стъпка. Затова е много важно Европейският парламент да направи така, че този принцип се прилага ефикасно във всички държави членки. Европейския парламент трябва да подчертае в следващия доклад по отношение на хората с увреждания, че политическите реформи на системите за помощи в държавите членки трябва да се фокусират, както чухме, върху способностите на хората а не върху неспособността им да извършват определени дейности. Необходимо е да се защитават хората, които са болни или наранени, но другата цел на една система от помощи би трябвало да е да подпомага онези, които могат да работят и които биха искали да останат част от работната сила, да го направят. Така че Вместо да запазим статуквото, необходимо е да насърчаваме развитието на една култура на приобщаване на всички. Освен това, би трябвало да има по-общи политики, които да пречат на хората да се включват тези схеми за помощи. Това може да стане с включване на работодатели или лекари и по-специално случая визираме младите хора. Психичното здраве или нарушеното психично здраве след младите хора ще бъде един голям проблем в бъдеще. Голяма част от тях се озовават в капана на получаването на социални помощи. Само 2% от тях се връщат обратно на пазара на труда. Затова ние препоръчваме един анализ на причините за тази тенденция и още един анализ, който е свързан с формите на рехабилитация, която да може да подпомогне тези хора в това да си останат активни на пазара на труда. Смятам, че липсите за болест, както и липсите по болест, извинете, отсъствията по болест, биха могли да бъдат взети предвид в една по-солидарна система. Гъвкавата силност ще окаже положително въздействие върху заетостта на хората с увреждания. И по-специално гъвкавите работни схеми, както и мерките за активиране, трябва да бъдат съчетавани с една система за социална сигурност, която дава възможност за, соци... за достоен живот това работи обикновено ефективно. Нямаме емпирични доказателства, нямаме данни и за това не можем да кажем коя мярка е правилната, що се отнася до интегрирането на хората с увреждания на пазара на труда. Затова Европейския парламент не трябва да предпочита определен модел за гъвкава сигурност и да го налага на всички останали като единствен верен. Напротив, Европейския съюз би трябвало по принцип да защитава идеята за гъвкава сигурност като такава. Както вече казах, нашето изследване показва, че няма достатъчно емпирични данни, свързани с мониторинга и оценката на социалното положение на хора с увреждания. Събирането на данни, както и достъпът до информация за най-добри практики, ще дадат една възможност да се идентифицират съответните мерки, които да подсилят мобилността на хората с увреждания. Европейският парламент би трябвало да се обърне към държавите членки с мобате да засилят и подобрят събирането и отчитането на такъв тип данни. В случая говоря за хармонизирани начини за събиране на данни. Различните инициативи подплатени с политики на различни нива, биха могли да работят заедно, ако имаме една последователност и съчетаност. Ключът на постигане на всичко това е подобрената комуникация не само между отделните институции на Европейския съюз, но и вътре в самите тези институции. Следователно, Европейският парламент трябва да подпомогне създаването на по-добри връзки между националните политики за заетост и националните стратегии за социалното приобщаване. Последната ми препоръка включва следващия план за действие за хората с увреждания. Като използваме отворения метод за координация и неговите процеси в сферата на заетостта, ние бихме могли да направим така, че въпросите за хората с увреждане да бъдат дебатирани по-често от хората, вземащи решения и в национален, и в европейски план. Целта е да насърчаваме независим живот сред хората с увреждания и тази цел трябва да бъде включена като тематичен приоритет в следващия план за действие за хората с увреждания. И така, благодаря ви много за вниманието. Това е всичко и очаквам с нетърпение да чуя вашите становище. Extremely... Благодаря. Много полезно беше. Благодаря ви за вложената работа. Преди да по поискам вашите изказвания. Искам да направя няколко коментари. Казахте във вашите бележки, че за трудностите като имаме предвид, че толкова всички държави членки имат различни дефиниции, да, за хора с увреждане. Наистина голям проблем. Както знаете, имаме една конвенция, в която има дефиниция на това какво означава хора с увреждания, какви увреждания има и мисля, че са добри за всички на европейско ниво. Сега една всеобща европейска дефиниция на увреждания, базирана на тази в конвенцията, може би дали ще бъде добре. Говорите също за достъп. Ние имаме директивата за заетостта, която, по която трябва да се гарантира достъп до работното място. Може ли да кажете малко повече как смятате, че държавите членки изпълняват тази директива? Има процедура за наказания при нарушения и вече някои държави членки са били, имало срещу тях процедура. Но все пак имате ли впечатление от как става, защото според мен картинката е много шарена. и кои според вас държави членки имат повече проблеми, то какви проблеми? Аз също на трето място, говоряки за достъп, очевидно а, не сте разгледали, доколкото виждам във вашия доклад, проблемите на доста, достъпа за стигане до работното място пак тази директива по заедостта разписва и въпросите на достъпа до работното място. Имаме и хоризонталната директива за борба с дискриминацията и тя позволи, да, възможност за това да има задължителен достъп до сгради, до транспорт и така нататък. Колко важно смятате, че и това за да даде възможност, да позволи на хората с увреждания да стигнат до работното си място, а не просто да си получат някакво работно място. Споменахте също и в последната част от презентацията си за независимия живота. Направени ли са повече изследвания напоследък? Как независимия живот помага на хората? В смисъл, че ги, им дава по-голяма възможност да, за достъп до работни места. Защото аз лично, моето усещане е, че проблемите не са самите институции. Аз винаги съм смятала, че а, а, живот, независим живот в общността, в обществото означава да могат по-лесно да имат това усещане, че по-лесно ще си намерят работно, работни места. Интересни са предложенията ви за хората с психически увреждания. Това е един конкретен въпрос защото всички знаем, че институциите за такива хора не дават добри услуги не се грижат добре за тях. И е много важно още на ранен етап да, да идентифицираме проблеми с психичното здраве още след много младите хора и след това вече да минем към етапа на времето, когато ще тръгнат на работа и да се проследи как се развиват проблемите и с които се сблъскват и на, сабото, на самото работно място. И подкрепям изцяло казаното от вас и за гъвкавата сигурност. Мисля, че е много важно тази гъвкава сигурност, особено за хората с увреждания, не само за всички останали. Да имат тази комбинация от гъвкавост и сигурност, за да могат, да речем, да получават работно място на половин работен ден и други форми, гъвкави форми. А когато един такъв човек живее само на помощи, аз видях колко интересно го представяте на един от вашите слайдове, а, но нямаме картини, нямаме а, графики. Но като а, имаме предвид с какви трудности изпитват тези хора. Много от тях предпочитат наистина да останат само на едни помощи, а всъщност вие казвате, че е добре те да да могат да имат работно място и вече оттам да извличат допълнителни ползи и помощ, своего рода помощ. Да ги насърчаваме да работят, за да, да не се получава така, че следствие на, на някакъв инцидент, катастрофа, болест, те остават изцяло зависими от социалните помощи. защото много от тях искат, очакват и пък още най-вече искат да работят и много от тях биха могли да работят. И разбира се, има случаи, в които не могат да се върнат тези, които вече са имали работно място следствие на някаква злополука, не могат да се връщат. Всичко това трябва да се обхване. Uh, uh, Господин Кауса. Köszönöm a Благодаря. Искам да поздравя авторите на този доклад. Мисля, че е отличен, отлична стартова позиция. И аз имам мои бележки. Когато първо прочетахме този доклад, впечатлението ми беше, че вашите заключение за квотната система или режим са само частични, не цялостни. Аз мятам, че имате общо казано резерви или отрицателно становище по режима на квоти. Как смятате, е, кой е, начин е предпочитан за справяне с този въпрос? Аз съм за режима на квотите, защото имаме е, група хора сред хората с увреждания, които никога няма да се върнат на работа, ако нямаше тази разпоредба за квоти. Втората ми бележка се отнася до това, че може би не се обръща и не е обърнато достатъчно внимание на факта, че съществуват две групи в групата с а, увреждания. Аз съм а, завършил университет, аз вече съм работил, им, имам за себе си трудов стаж и мога да се състезавам с хора без увреждания на пазара на труда, но много хора а, с, ня, с такава а, с такова увреждане като моето глухонеми не могат да получат квалификацията, която аз имам. Тоест и те са бълшинството. Съгласен съм с авторите за това, че а, един пакт за хората с увреждания трябва да, да го има в стратегията 2020 и да играе много важна роля за бъдещето на тези хора. Смятам, че не е оказвано достатъчно внимание на хартата за фундаменталните права по Лисабонския договор. Вие споменахте тази конвенция, в която има дефиницията на увреждане, но и хартата за фундаменталните права е не по-малко важна. Аз е, не съм запознат с описание на методологията за увеличаване на заетостта сред хората с увреждания. Знам, че всичко това е свързано с законите за конкуренцията, обществените поръчки, ако щете. Държавите членки могат да използват политиката на обществените търгове за подкрепа на фирми, които дават работа на хора с увреждания. Това е просто една идея. Също съм съгласен и с госпожа председателката, че има и проблем с дефиницията. Съществуват различни подходи в, различните държави членки към дефиницията и съм съгласен с нея, че солидна основа в тази област е Европейската конвенция, която предлага една дефиниция. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich danke auch dem Bericht. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците. Аз малко закъснях поради забавяне на влака, но съм чела доклада. Искам да подчертая нещо, което вече тук бе казано. Много е важно не само да се съсредоточим върху увреждането, т.е. това, което не могат да правят хората, а, онова, кое, а върху онова, което те могат да правят. Това е много важна черта на тяхната, техния стремеж да бъдат на пазара на труда. Така че в бъдеще трябва да си даваме сметка, че като резултат от напредъка в медицината, редица хора с редица увреждания се лекуват, хората оцеляват и дори могат и да работят. Другия въпрос, който бе споделен тук е, че да, много хора стават жертви на трудови злополуки, например изгаряния на работното място и, ги, а, и отпадат от пазара на труда минават след това рехабилитация и вече се, с, могат да се върнат на пазара на труда, но не на същото работно място. Така че мисля, че и на тях трябва да се предложи такава възможност, да гарантираме и на тях достъп до първичния пазар на труда т.е. да обхванем цялата гама от е, е, увреждания. Моето впечатление е, че този доклад ще помогне много, е, особено да преосмислим нещата. Втория въпрос за мобилността на тези хора. Аз съм членка и на Комитета по транспорта и там говорим за правата на пътниците. Но това е свързано с въпроса за уврежданията трябва да продължим да се фокусираме върху решения, при които да гарантираме достъп до, работното места, до работни места на тези хора. Благодаря. Благодаря ви, казва господин Кристенсен. Благодаря за изнесените доклади по тази важна тема. Няма никакво съмнение, че по време на економическа криза, като тази, която преживяваме, тези, които са най-уязвими, понасят най-тежко кризата. Мисля, че ще станем свидетели на това, че именно хората с увреждания са загубили достъпа си до пазара на труда и те ще понесат най-големи загуби през идните години. Не смятам, че ще можем да измислим единен модел или решение за всички държави и членки. Положението е различно. Хората с увреждания са интегрирани на пазара на труда в различна степен. Но смятам, че прекалено много внимание обръщаме на гъвкавостта и пазара на труда би трябвало да помислим за това как да улесним достъпа на хората с увреждане до пазара на труда. Когато говорим за активна политика на заетост, трябва да обърнем внимание точно на това а не на гъвкавостта и заедостта. Трябва да отчетем от какво се нуждаят пазарите, какви са качествата и уменията, с които разполагат хората с увреждания, за да се опитаме да съчетаем тези две съставки, а не да говорим за гъвкавост и сигурност. Трябва да има прилагане на активни политики за заедост. Давам си сметка какво е положението в Дания – И знам, например, че ако някой е безработен, независимо дали има право на помощи, на лице са конкретни мерки, които гарантират на хората с увреждания да работят се, в определени дни, защото хората с увреждания не могат да упражняват труд ежедневно. Та трябва да съчетаем потребностите на пазара и уменията на хората с увреждания. Благодаря, казва председателя. Давам думата на госпожа Яжловецка. Благодаря, госпожо председател. Искам да привлека вниманието ви към нещо важно, свързано с хората с увреждания. Те трябва да се конкурират на пазара на труда, затова е необходимо да бъдат обучени, непрекъснато да бъдат обучавани. Именно за това са предвидени и социалните фондове. Докато бях в Варшава, чух някои много интересни коментари на хора с увреждане, които не са имали достъп до предвидените средства по социалните фондове, защото проектите, които се разработват от различни организации, които представляват хората с увреждане, не са достатъчно конкурентоспособни, а, за да могат да спечелят финансиране. Много често тези проектни предложения, с които те кандидатстват, изискват допълнителни разходи за обслужване на хората с увреждания. което е свързано с факта, че е необходимо курсовете да бъдат по-продължителни за придобиване на умения освен това, местата на провеждане на курсовете трябва да са съобразени с техните потребности, също и транспортните разходи трябва да бъдат отчетени. Социалните фондове са предвидени за хора, които искат да навлязат на пазара на труда, но те трябва да отчитат и нуждите на хората с увреждания. Благодаря, госпожа Нилсен. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. Преди да бъда избера за, избрана за депутат, аз работех в службата за борба с дискриминация в Нидерландия и редовно получавах доклади за, от хора с увреждане, на които е била отказано наймането на работа. Те само поглеждат а, он, онази графа, в която са отбелязали, че имат някакво увреждане и им отказват работа. Когато сме работили по такива случаи, ние настоявахме за това, че трябва да се спазват правните норми на Европейския съюз срещу дискриминацията. Това е неотговорност, която трябва да поемат работодателите и правните норми срещу дискриминацията трябва да се прилагат. И ако трябва, трябва да бъдат е, отнасени към съда и да се използват принудителни мерки за тяхното спазване. Необходимо е политиката да бъде разработвана съобразно нуждите на хората с а, увреждания и да се отделя повече внимание на работните места. Необходимо е да се предприемат мерки за да се съблюдават разпоредбите срещу дискриминацията. Така че това, което трябва да бъде променено е незначително, нужно е да бъдат спазвани нормите. А, искам да благодаря на Майкъл Кензия и на госпожа Вандер Волден. Искам да им дам сега думата да отговорят на зададените въпроси. Благодаря за това, че ни давате възможност да откликнем на всички направени коментари. Те бяха доста на брой. Ще започна с бележката за дефинициите, като имаме предвид, че резолюцията, която бе прията през 2006 година, в която отправяте призев за единна дефиниция в Европейския съюз, бе прията преди 4 години. Така че ние сме напълно съгласни с вас а, за това, че липсва конвергенция на политиките, сближаване на политиките, когато се говори за улесняване движението на хора с увреждане. Много е важно тези хора да могат да се местят от една държава в друга, но за съжаление това все още не може да стане поради факта, че а, те не са в обхвата на същата дефиниция и а, във всички държави в Европейския съюз. Тук сме съгласни с вас. И според нас конвенцията на наистина може да послужи за основа за по-нататъчни и по-обхватни дискусии. От една страна тук имаме човешка човешкото измерение, хората с увреждания трябва да имат същите права и да им бъдат осигурени същите възможности. От друга страна, трябва да се осигури увеличаване на заетостта сред тези хора. И интегрирането, преобщаването на тези хора на пазара на труда е от решаващо значение – тъй като рискът от бедност може да бъде ограничен. Има ясна взаимозависимост между двете. Още нещо ще кажа във връзка с а, квотите. А, ние не казваме, че тези квоти а, водят до някаква промяна, но нашия анализ сочи, че за много от работните места се търсят хора с ниска квалификация и това е, нека го нарека, един символичен подход. Ние по-скоро сме а, поддръжници на идеята за съчетание мерки. Мерки за активиране – на пазара и надлежни а, системи за социално осигуряване и гъвкави схеми за работа. Както каза госпожа Лин в самото начало, трябва да има яснота и мерки, които да гарантират, че хората с увреждания, които желаят да се включат пазара на труда, не бива да бъдат подлагани на дискриминация или пък а, да бъдат сплашвани да приемат само а, работа на половин работен ден. И още един коментар ще направя за преосмислянето на заетата от нас позиция. Равни права би трябвало да означава равни възможности. Това вече го казах и няма никакво съмнение, че ние трябва да преосмислим по-старите модели. Това и казах по-рано. Имаме типичен профил за хора, които получават помощи и с увреждания. Те са мъже, по-възрастни и вършат неквалифицирана а, работа. Това е профила, на този профил се променя. В него се включват вече все повече млади хора. Следователно, трябва да мислим повече за потенциал за работа, а не за увреждания, както правят в Дания в момента. Затова ние смятаме, че Дания може да послужи като пример за добра практика по този въпрос. Още нещо беше казано за данните за кризата. Да, трябва да проявим търпение, защото данните за кризата и въздействието на кризата върху социалната сфера и социалното положение на хората с увреждане Актуалните данни все още не са излезли. Данните, които ние сме ползвали, са за 2008 година, така че трябва да проявим търпение. Няколко думи за достъпа. Сега и за по-нататъчните дискусии за заедостта, ще, пред... ще дам думата на колегата. Що се отнася до, за достъпността, съгласна съм с госпожа Лин че не само трябва да коригираме и работните места, за да могат хората с увреждане да получат достъп, но ние трябва да коригираме и трябва да променим и обществения транспорт. трябва да имаме предвид също така и дистанционната работа, която е подходяща за хората с увреждания така че вместо да се мисли за коригиране на и внасене на промени в обществения транспорт, може да се помисли и за предоставяне на работа дистанционно. Аз мисля, че обхванахте по-голяма част от зададените въпроси. Ако някой не смята, че не е отговорено на въпроса му, мисля, че мога да кажа, че добре се справихте. Благодаря ви за това проучване, за това, че се явихте тук пред нас. И сега ще дам думата на председателката, госпожа Береш. Chers collègues, euh, bonjour, merci. Euh. Добър ден, скъпи колеги. Много благодаря на заместник председателя, че пое моите функции. Бях заета по въпросите, които обсъжда се Косак. Нека се върна към дневния ред. Госпожа Дели ще ни представи проекто становище това е текст, който се осъжда в Комисията по култура и е свързана с едно съобщение на комисията. Става дума за отключване на потенциала на културните и а, творческите сфери. Госпожо председател, благодаря, скъпи колеги. Преди преди да представя основните точки, свързани с отключване на потенциал на, на творческите сфери, а, бих искала да обясня защо съм толкова а, а, ядосана от това изключване на 30 студенти, които са живели в една сграда, която е била изоставена от 40 години. Те няма къде да прибивават и да преспят тази а, вечер и смятам, че трябва да заявим своята солидарност тази година на борба срещу бедността и социалното изключване. Тях жертва на това са и тези млади хора. Надявам се, че това, което ние ще кажем тук в Брюксел, ще бъде чуто и в Франция и тези студенти ще се умеят да получат някакъв вид подслон. Нужно е да покажем своята солидарност и да не загърбваме това, което се случва извън стените на тази сграда. Сега нека се върна на темата за културните и творческите индустрии. Зелената книга на комисията се съсредоточава върху потенциала за създаване на нови работни места. Това е съзвучно с стратегията за 2020 и по тази причина а, нашата комисия по заетостта се включи в а, този дебат. А, културата културата и творческите професии а, предоставят огромно многообразие, методи на работа. И а, те обаче са много крехки като работодатели. Именно по тази причина бихме искали да а, наст... да издигнем глас за преодоляване на економическите разлики, а също така и достъпа до заетост и изплащането на помощи. Имаме сектор, в който се трудят аматьори, където хора доброволно се включват. Така че е нужно да впрегнем целият този творчески потенциал и да покажем солидарност за тези хора. Това е част от съблюдаването на основни права на човека поред... В Европа а, имаме обмен, имаме мобилност и затова заставаме за всякакви инициативи, които подпомагат мобилността, по-конкретно за млади а, творци, и би трябвало да премахнем всички пречки пред мобилността, не само в Европейския съюз, но също така и с оглед на пътувания до трети страни извън Европейския съюз. Тук са включени обучение, образование и учене през целия живот, цифрови технологии – а също така и оценяване на различни умения. Искам да наблегна и на необходимостта от гарантиране на всички работещи, най-вече на творците, онези, които се занимават с изпълнителско изкуство и предоставят благо за всички ни и подсигуряват културното многообразие, да получат по-висока степен на социална защита, като например различни помощи за безработица, за злополуки на работното място. Миналата седмица, например, по-конкретно, стана дума и за майчинство. На, до 10 ноември имате, за да внесете своите предложения за изменения. Очаквам да ги получа. Благодаря много, казва председателя, но нека не просрочваме предвиденото в нашите програми. Уважаема госпожо председател, културните и творческите индустрии в Европа бележат ръст. Това е от гледна точка на Германия. Имаме огромен растеж в тази сфера в Германия, затова е съвсем навременно обсъждането на този въпрос в Зелената книга. Поради съществуващото, съществуващите условия би трябвало да обърнем внимание на тези въпроси и зелената книга на комисията е насочена към економическите въпроси, а не отчита до там и социалната действителност но госпожа Дали е права, че трябва да помислим и за тази страна на въпроса. Доста важни теми са обхванати от а, становището, борбата срещу дискриминацията, социалните осигуровки. Нашите изменения ще са посветени именно на тези области, на социалните осигуровки, социалната защита, а също така и на по-голямата подкрепа за малки предприятия и опростяване на процедурите за кандидатстване за средства от Европейския съюз. Euh, Следващия оратор. Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Запознат съм с различните ограничения, на които сме подложени, когато изготвяме доклад, защото знаете, че има ограничение в броя на знаците на един доклад. Но нека да помислим за заетостта. Говорим за онази част от пазара на заетостта, която не трябва да се смята за временна. И би трябвало да говорим за малки и средни предприятия и всичко, което е свързано с изкуството. Говорим и за изкуство, говорим за грим, говорим за осветление, така че не бива да забравяме и тази част от този сектор. Това бе споменато от колегата, но аз пак искам да го а, спомена. Говорим за свободно придвижване, говорим за броя на творците от всички нива, които многократно са заявявали пред нас, че им е трудно да пътуват поради визови ограничения, например. Тоест, не говоря само за Европейския съюз, говоря за творци, които идват тук от Африка, от Турция и така нататък. Творците не могат да дойдат и изразят себе си и ние да ги посрещнем а, поради тези ограничения. Говоря по-конкретно за Франция. Когато се занимаваш с такъв тип а, творческа дейност, и в същото време а, работиш за Европейския съюз, не бива да забравяш, че, например, съществуват неща като Евросредиземноморския съюз. Тоест, в крайна сметка, не може да сключваме съюзи и след това хората на практика да срещат проблеми. Благодаря. Благодаря, казва следващия оратор. Благодаря на докладчика. Аз съм докладчик Сянка по тази тема в Комисията по култура. Е, смятам, че е изключително важно в Комисията по заедостта да подчертаем е, социалните аспекти на този въпрос по отношение на работата на творците в културата и изкуството. Не бива да забравяме, че това е част от социалната економика. По време на нашия мандат ние сме излизали с резолюции по, по отношение на социалната економика. И точно тук а, смятам, че те могат да допринесат много. Може да се засили сътрудничеството между тези хора трябва да се фокусираме в такъв, върху такъв тип подробности. Говорим за цял сектор, който не бива да бъде разглеждан като, един традиционна, като една традиционна част от промишлеността. В Италия има най-различни заинтересовани страни в тази сфера и като докладчик аз реших, че трябва да събера различни становища. Така че в Италия изслушах много колеги, те искат един нов поглед е, към този сектор. Остава се само впечатление, че модата, дизайна, културния туризъм, т.е. индустрията на добрия вкус, както се нарича тя при нас, трябва да се разглеждат ръка за ръка с е, творческото начало и културата. Така че изложеното в този документ ми се струва доста по-тясно от а, е, по-широкия набор дейности, които бихме могли днес да включим. Така че, ако говорим за тези сектори, сектори на културата, сектора на изкуството, не бива да се забравя, че половината от работещите там са високо образовани. Има голяма възможност за предоставяне на качествени услуги, за нововъведения. Не смятам, че в Зелената книга има достатъчен фокус върху различните природни богатства, които имаме, както и работните места, свързани с тяхното опазване. Общността би трябвало да припознава а, квалификацията на хората, които работят там. Защото по-настоящем, като че ли има само национални права, извинете, правила по този въпрос. По-рано говорихте за мобилността на творците. Бе поет един такъв ангажимент а, по програмата за нововведение на Европейския съюз, но като че ли не се случи много. Искани се по-лесно от творците, работещите в културата, да се придвижват. Да, в тази светлина искам да предложа нещо, което разбира се ще се обсъди в Комисията по култура. Например, е, различните фирми, които се занимават с публикация и на медийни продукти, и на книги. В момента имаме аудиовизуална програма. Да може да бъде разширена тази програма към независимите книжарници. Това да бъде включено по някакъв начин, т.е. да отворим вратите за сътрудничество между издателите на различни продукти. За е отношение на авторските права, Знам, че това е един въпрос, по който вече има прията резолюция, но изплащането на авторски възнаграждения върху творци, на творците, извинете, отново трябва да се подчертае тук. Това е единствения начин, по който тези творци а, биха могли да получат някакво обещетение. А, от друга страна, защитаваме интересите на потребителите. Те работят в културния сектор в една много несигурна среда, така че съм съгласна с докладчика, че трябва да дадем едни добри разпоредби за защита на техните права. Благодаря, госпожа Харкин и след това господин Балдазари. Благодаря. Господин Дърк Старкс няма как да бъде тук днес след обяд. Той е докладчик сянка от наша страна и за това аз от негово име искам да се изкажа. Той иска да благодари първо на докладчика за становището. Той е за това становище, но иска да предложи някои допълнения към него. Трябва да има повече фокус върху економическата а, сфера и върху заетостта. Какви са коментарите му? Първи параграф, а, той наистина подкрепя призоваването на държавите членки да въведат промени в социално-осигурителните системи, за да отговорят а, на изискванията на културните дейци и творците. А, би трябвало да бъде гъвкава уредбата за тях. Гъвкавостта е ключовата дума, защото а, част от работещите там, независимо дали имат независим статут или са наети работници в тези сектори, много често се изправят пред нерегулиран работен ден, както и заплащане. И за това не би трябвало да се създават каквито и да е пречки пред творческото изявление на този сектор. Социалните осигуровки трябва да са еднакви, независимо в какъв сектор работиш. Той също така подчертава факта, че това е един сектор, който има економическо въздействие. Той дава възможности за развитие и в бъдеще. И това е един сектор от економиката, който крие огромен потенциал за творческо развитие. Становището не споменава тези теми и той би искал да предложи съответни изменения към тези точки. Освен това, той споменава факта, че тези сектори, когато ги сравним с бизнес менеджмента, трябва да забележим, че културните дейци и други такива не са завършили висше образование и за това принципите на бизнес управление би трябвало да им бъдат дадени на разположение. Затова е важно да има съответно обучение на тези хора, за да се отключи потенциала в тези индустрии. Той спомена, както последния оратор, правата на интелектуална собственост – които са голяма заплаха за този сектор. Според него и също така разгледа възможности е, за различни видове защита, особено както е в Белгия, или по-низки данъци, или никакви такива. Би трябвало да разгледаме възможността за напасване на уменията и да видим дали това няма как да се свърже с стратегията Европа през 2020 година. Е цифровия дневен ред, нови умения, нови а, работни места и така нататък, като наши документи. Господин Балдасар има думата, да казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Аз а, също така бих искал да приветствам а, добре извършената работа от докладчика. От началото на днешното заседание слушахме становището на големи експерти по борбата с безработицата, как се създават работни места. Ето ви един сектор, който би могъл да бъде посочен като един сектор с огромен потенциал. точно за да се опитаме да компенсираме съкратените работни места на нашия континент. Има обаче още някои въпроси, които според мен са от спешен порядък и трябва да се включат. Има конкретно споменаване на стратегии, които трябва да бъдат подсилени, за да може да има по-ясна перспектива за развитието на този сектор. Европейският цифров дневен ред беше споменат вече и смятам, че цифровизацията на европейската система трябва да бъде разширена. Това е една честа тема което се споменава в повечето политики. Но нека да кажем по-детайлно как точно ще постигнем тези резултати. Същото се отнася и за Съюзът за нововведения, както го нарекохме. Трябва да се предприемат действия, за да се даде подкрепа на тези два сектора. Те имат нужда от конкретни инструменти, защото те са много специфични като сектори. Има определени сектори, които използват технологии, други пък, където инвестициите не водят до незабавна възвръщаемост. Тоест, ще са необходими някои съпътстващи мерки, които да отговарят на конкретните потребности на този сектор. Освен това, в подкрепа на преждеговорившите, мога да кажа, че трябва отново да запишем стратегическата нужда от стратегия. Една стратегия, която да покаже как да се балансират правата за интелектуална собственост с развитието на новите услуги и новите модели за извършване на дейности. Социалното покритие също е нещо, което трябва да се обсъди, т.е. трябва да има достатъчно ясни осигурителни системи за различните видове творци. Една от характеристиките на този тип работещи е, че те до голяма степен нерегулярно работят, което пък им пречи да плащат редовно своите вноски в съответните схеми, което оказва въздействие върху цялостната им защита. И накрая няколко бележки казва председателката, е, продължавайки отказаната от госпожа Харкин, промените в социално-осигурителни системи на държавите членки. Питам се как точно смятате, че ще стане това, защото това не е сред нашите компетенции. Третия параграф говорите за свободно движение, свободна мобилност, особено между творци от Европейския съюз, както и държавите от ЕС и трети страни. Мисля, че ще бъде много трудно или по-трудно между държавите от ЕС и трети държави. Зная, че Европейския съюз работи и помежду си, и с страните извън него, и те са онези, които казват, че трябва да има квотна система между твърци от различните държави членки, особено що се отнася до сценичното изкуство. Така че това ще създаде трудности. Не зная дали можем да споменаваме държавите, които не са членки на Европейския съюз. Трябва да има свободно придвижване между държавите членки, но тези, които не са членки, като че ли мисля, че няма как да постигнем напредък по отношение на тяхното включване. А, има ли други желаящи да вземат думата, казва председателката. И аз искам да кажа нещо по въпроса. Първо смятам, че съобщението на Европейската комисия включва културата и изкуството, така че това е един принос към сектора и въпроса е свързан с индустриалната политика. Така трябва да го разглеждаме. Е, основното е да видим какъв е потенциал за създаване на работни места, които да възникнат при развитието на тази индустрия. Надявам се да постигнем компромис с докладчика, за да засегнем този въпрос и да се справим с него преди да се занимаем с неравнопоставеността. Мнозина говориха по този въпрос. Не зная до какво ще доведе съобщението на комисията, но като че ли посоката е един потенциал, който като че ли нито е признат, нито се използва, така че може да има и стратегия за създаване на работни места в този сектор. Говорим за таланта на онези, които са граждани или постоянно пребиваващи в Европейския съюз. Та, след като кажем нещо в този дух, би трябвало да го свържем с онова, което е, заявихме в стратегията за излизане от, кризане, от кризата, т.е. потенциала, който се крие в сферата на въведенията, творческото начало, защото те се напасват много добре в тази перспектива. Казвайки това, в сферата на заедостта може да има и един мултиплициращ ефект и това а, изключително ни интересува. Знаете, че има много успешни модели в Европа и те са ни необходими. Не знам а, защо нямаме възможност да ги репродуцираме. Не знам защо си мисля за Лего, но в момента за това си мисля. Това е една идея, едно, една, една концепция, която се развива в една изключителна индустрия текста. в текста има интересни параграфи и трябва нашия отговор да отговаря на работата в другите комисии на парламента. Зная какви са ограниченията при писане на доклад. Знам, че трябва да говорим само от гледна точка на нашата комисия, комисията по заедостта, но социално погледнато смятам, че е, преди да навлезем в подробностите, свързани с социално-осигурителните системи и така нататък, и мобилността, има един по-глобален въпрос, който трябва да засегнем. Създаване на работни места и потенциала на тази индустрия. В същото време обаче знаем, че това са сектори, където Договорите в повечето случаи са кратко, краткосрочни, граждански договори. И това не бива да се забравя. Що се отнася до условията на труд и социалните осигуровки. Хубаво обаче, че Европейският парламент поема тази инициатива и е, се надявам да имаме дори пилотен проект по този въпрос. Тук има голяма динамика и ние трябва да се възползваме от нея. Ако няма други коментари, искам да продължим, но има желаящ за дума. Благодаря, госпожо председател. Аз малко закъснях за дискусията, но чух вашия анализ и съм съгласна с много от нещата, които казахте. Първо, за нестабилността на тези работни места в областта на творчеството, свързано с нови технологии. това са работни места, които най-често са краткосрочни. И се връщаме на въпроса за договорите, тъй като хората обикновено биват наети за даден проект в случая. И трябва да си дадем сметка, че това е твърде различно от типичните схеми, които наблюдаваме при конвенционалните работни места. Друго нещо, което е свързано с точки 3 и 4 от, 3 и 4 от доклада, В целият този продуктивен сектор има едно напасване между умения, които са най-различни, да речем умения, които са свързани с концептуализация и на творческо виждане. От друга страна имаме друга набор от умения, които по-скоро са насочени към осветяване на художествените стойности на дадено нещо. Така че тук би било полезно това да стане по-видимо в текста, който предлагаме. Защото ако така го оставим в вида, в който е, просто ще се докоснем само до новите средства за комуникации, за достъп към културата. Но ние говориме тук и за обучение, както се става дума в точка четвърта, а също така и да, тази нова концептуализация на ученето посредством обучение и учене, посредством тези нови средства за комуникация, които не съществуваха до, до вчера. По тях трябва малко повече да се каже и би било полезно да имаме една връзка между концепцията, концептуализацията от една страна, от друга страна а, друг, другото лице, което се отнася до стойността, ценностите. А, това вие ще може да направите, като внесете едно изменение. А, госпожа Дели. А, уважаеми колеги, госпожо председателстваща, много благодаря за конкретните ви бележки. Самия, сама вие казахте, госпожо председател, че и ние сме доста ограничени дори в броя знаци на доклада си. А говорим за създаване на работни места, които да стоят да, там, където са създадени. И тук също намесихме и въпроса за третите страни. Тук по този въпрос трябва малко повече да помислим, за да направим по-видима връзката с творците от третите страни. Може би нещо да споменем за улесняване на визовия режим. Как точно да стане от техническа гледна точка, не мога сега да кажа, но трябва да помислим. Благодаря и с удоволствие, че чакам допълнително вашата помощ, вашия принос и вашите а, изменения. С това приключваме дебатите. Искам да ви напомня графика, за който го спомена докладчика. Комисията Либе на 21 януари ще гласува. Нашият график е последица от това. На 25 и 26 не, коригира се е, председателката. 10 и 12 ноември е срок за нашите изменения. След това трябва е, да бъдат преведени на всички езици за проучване до 1 декември. Гласуваме на 2 декември. С това приключваме работата си този след обяд. Благодаря на всички. Приятна вечер и утре в 9 часа моля с картите си за гласуване да се явите. Благодаря.